помогнаха Ирландия и се надяваме, че ще й дадем възможност тя отново да върви към растеж и благоденствие. Благодаря, господин заместник председател на комисията. Дебатът приключва. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Това е състоянието на Европейската система за предоставено обежище след последното решение на Европейския съд по правата на човека. Давам думата на госпожа Сесилия Малстрем. Комисар, приветствам госпожа Малстрем, която е винаги много пунктуална. Signora commissario, le ho dato la parola. Prego. Uh, Госпожо комисар, имате думата. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати. Решението, взето на 21 януари от Европейския съд по правата на човека по случая с Гърция и Белгия, показва, че е необходимо спешно да създаде обща европейска система за убежище и ние трябва да подпомогнем държавите членки в техните усилия да създадат достатъчна закрила. Комисията винаги е казала, че прилагането на законодателството на Европейския съюз и конкретния регламент е от ключово значение. Държавите членки обаче никога не са изпълнявали изцяло задълженията си. И това беше припомнено и в решението на съда по правата на човека. Дъблинската система не е успорена от съда в съдебното решение. Държавите членки са задължени да разгледат заявката за убежище, длъжни се да разгледат заявката и да предотвратят злоупотреби с системата за предоставяне на убежище. Обаче оценката на дъблинската система, направена от комисията, показва, че има какво да се подобри. Още през 2008 година комисията предложи преразглеждане на Дъблинския регламент, за да се попълнят съществуващите празноти и да се подобри за крилата за кандидатите за обежище и да се подобри ефективността на дъблинската система в полза на държавите членки. Приветствам силната подкрепа на Европейския парламент за предложението на комисията. Призовавам парламента и съвета да работят заедно, за да се постигне балансиран компромис. Един такъв компромис трябва да включва един механизъм за извънредно реагиране в случаите на извънредно натоварване на системата за убежище като мярка в крайна инстанция. По този начин ще се създаде повече доверие и реална подкрепа между партньорите по дъблинската система. Комисията е наясно с недостатъците на системата в Гърция, която се намира под огромен натиск в резултат на големите миграционни потоци. Ние вече разглеждаме ситуацията и обмисляме мерки. През 2009 година комисията започна наказателна процедура срещу Гърция. Самата Гърция се ангажира с реформа на системата за убежище и през август миналата година представи план за действие с незабавни дългосрочни мерки. След това беше прието в Гърция необходимото законодателство. Също времено комисията полага усилия да подпомогне Гърция и други държави, както и Върховния комисариат по беженците на ОНЕ и други институции. Това включва по-ефективно използване на средствата от Европейския съюз за управление на потоците лица, търсещи убежище, включително и на гръцко-турската граница. Европейският съюз се основава върху ценности като правата държава, зачитане на основните права и правото на убежище и едно от човешките права, с които е ангажиран Европейския съюз, с, с, с чието укрепване е ангажиран Европейския съюз. Най-добрият начин да утвърждаваме човешките права е да създадем една ефективно действаща общоевропейска система за убежище. Благодаря, госпожо комисар. Сега за две минути господин Вебер. Господин председател, госпожо комисар, тази тема е много навремена, защото виждаме какво се случва в Лампедуза, това, което се случи в Гърция. И а, е, можем да бъдем а, е, горди с това, което сме разработили до тук. Имаме стандарти, имаме разработени процедури е, за семейства, за непълнолетни. Тоест Европа е една област, където се предлага здравеопазване и партньорство на преследванията, на хората, които са преследвани по света. И, но на хартия има много неща разписани. Въпросът е какво се случва на практика. Ето, Гърция и Белгия е, се е, привлечени в съдебна процедура, защото не изпълняват както трябва разпоредбите. Та, заедно с плана за действие на комисията трябва да търсим и по-голям напредък. Трябва да можем да прилагаме стандартите, да правим така, че те се прилагат. А в случая с Гърция трябва да изтъкнем, че там има граница, която трябва да бъде сигурна и от двете страни. Затова съм много разочарован от поведението на турските партньори. Там ние имаме споразумение с тях но те в никакъв случай не спазват ангажиментите. Трябва да направят по-голямо усилие. Солидарността е добре. Ние можем да помагаме през фонда за солидарност, през фонда за Фронтекст. Слушното направихме в Гърция. Това ще направим и в Лампедуза. Не се поставя под въпрос европейската солидарност, защото тя сега се налага да бъде упражнена повече от всякога. Сега господин Ламбринидис, една минута. Благодаря, господин председател. Всички сме в капана на Дъблин поради това, че тежестта е неравномерно разпределена. Държавите членки в Европейския съюз играят пинг-понг, предават си отговорностите, а пък беженците са хванати в този капан. Миналата година Гърция прие огромно количество беженци. И тук не говоря за проблем, който е конкретно специфичен за Гърция, за Италия, а в крайна сметка има общи граници и също така политиката за развитие на трети страни е, е също европейски въпрос. По отношение на представянето на обежище, нещата се подобриха значително, но същевременно новия Дъблин трябва да сложи край на масивното връщане, на масовото връщане на беженци в страната, в която те е, са пристигнали в Европейския съюз за първи път и въобще не искаме Европейската комисия да си измива ръцете като Пилат Понтийски. Благодаря, господин Ламбинирис. Госпожа Викстрам има думата. Благодаря. Решението на съда ясно посочва, че Белгия и Гърция са нарушили принципите на конвенцията и са малтретирали и са имали неправомерно поведение спрямо афгански бежанци. И това не е изолиран случай. Решението на съда е много важно. Затова аз приветствам това решение, което ясно показва, че всички държави членки, които извършват прехвърляне на беженци към Гърция, трябва да го спрат незабавно. Също така става ясно, че е необходима европейска солидарност. Ако сериозно се отнасяме към създаване на обща система за убежище 2012 година, ние трябва взаимно да се подкрепяме и да споделяме отговорността. Въпрос към комисията. Дали това съдебно решение ще промени вашия подход към дъблинската система. Бих искала също така да знам на каква основа държавите членки извършват тези прехвърляния. Трябва да имаме ясна картина за това, което се случва дали комисията има ясна идея за Даблин. Ние с нетърпение очакваме да започнат преговорите за новия подход. Имаме нужда от механизъм за солидарност. Това е най-важното. Също така трябва да се гарантира закрила на непълнолетните и малолетните лица. Благодаря. Госпожа Сърчентини. Благодаря. Въпросът е, а сега какво? след като се е произнесъл съда в Страсбург, че не могат да се връщат е, търсещите политически убеждане обратно в Гърция, сега имаме ли отговор? Как ще помагаме на гърците да наблюдават границите си по-добре, да създадат система за отпускане на политическо убежище? Или ще почнем отново да връщаме хора в Гърция по споразумението от Дъблин. Това не е решение. Всички заявиха, че в системата от Дублин трябва да има клауза за солидарност, защото в противен случай южните страни винаги ще поемат по-голяма тежест, отколкото, примерно, моята страна, която горе на Северно море не посреща твърде много бежанци на своите брегове. Госпожо комисар, може да се работи много за контрол на, по границите, но трябва да се справяме и с неочаквани ситуации. Не смятате ли, че системата от Дъблин вече се провали? Може ли да се очакват изменения, подобрения на тази система? Съгласна ли сте, че северните страни трябва да бъдат е, подтикнати да покажат повече солидарност? решението на съда от е, миналата седмица, което гласи, че е, с 4000% са се увеличили казусите по е, разпоредба 12. И очевидно системата от Дъблин не работи. И накрая, в случая с бългийското правителство, вината се стварва изцяло на правителството. Те са проявили безотговорност, те съответно трябва да платят и финансови санкции. Кога ще видим подобрения в дъблинските разпоредби, така че хората да не страдат по този ужасен начин? Госпожа Сърджентини. Има процедура по сина карта от, е, госпожа Мадле... от господин Мадленер. Готов ли сте да отговорите? Господин Мадленер, имате думата. Е, Благодаря. Госпожа Сържентини, защо не казвате, че Турция не е права, когато праща и оставя всички тези хора да отиват в Гърция? Защо не кажете, че се нарушава европейското законодателство от трафиканти, от хора, които се възползват от нашата система за политическо убежище? Защо не станете и не кажете точно това? Госпожа Съжени, ще отговорите ли? Да, благодаря за възможността, господин председател. Аз считам, че ние първо трябва да огледаме собствената си съвест. Европа трябва да си оправи своята система, да е готова да помогне на Гърция да поеме тези лица, които търсят политическо убежище, а не да оставаме страните членки сами да решават проблема. Не можем да стварваме винаги вината на други. Действително, трафикантите на хора трябва да се преследват. Трябва да има система за политическо убежище и в Турция. Система, която да признава политическо убежище за хора, които не са от Европейския съюз. Но първо трябва да видим ние какво правим и да си отчетем собствените отговорност. Добре, благодаря. Сега се връщаме към списъка на ораторите господин Къркхоп. Госпожо комисар, ясно е, че системата се провалила. Ясно е също така е ясно, че регламентът противоречи на решението на съда по човешки права. Виждаме, че има едно новаторско тълкуване. Смятам, че Европейския съюз има възможност да се справи с предизвикателствата на имиграцията чрез една нюансирана система, не чрез хармонизирана система и не чрез морални съждения, отправени от съда. Трябва да отчитаме това, че когато има натоварване върху едно място, това натоварване отива навсякъде. Разбира се, има хора, които искат да си гарантират по-безопасен живот, но Решението на съда посочва, че има противоречия между съда, държавите членки и самата система за обежище. Искам да попитам как комисията смята да действа в дългосрочен план. И моля, не ни казвайте, че ще създаде допълнително европейско законодателство, което ще бъде отменено в последствие от Европейски съд. Но по какъв начин реално могат да бъдат подпомогнати Гърция и други държави членки, за да могат да изпълняват задълженията си? Благодаря ви, господин Карбъл. Сега господин Дайон, една минута. Благодаря, господин председател. Първо, благодарности и подкрепа за комисар Малстром. Тя правилно е призова страните членки да работят по цялото законодателство за политическо убежище. Това не е меню, от което може да се избираме едно или друго. Италия в момента изпитва огромни трудности с това да приеме е, лицата, които търсят политическо убежище, а други страни членки стоят отстрани и гледат. И съвсем скоро Европейския съд ще заключи, че е, трябва да се прекрати подаването на искане за политическо убежище в Италия, така както се случи в Гърция. Така че трябва да се разработи системата от Дъблин, така както предлага комисията, и трябва да се търси хуманен начин за предоставяне на процедури за приемане и политическо убежище. Е, искам да чуя мнението на госпожа комисар как Европейския парламент може да й помогне в нейната дейност. Благодаря. Сега за една минута господин Мадленер. Благодаря, господин председател. И какво изглежда? Отново Холандия ще чисти е, след Гърция. Отново там ще идват милиони евро за спасяване на Гърция, ето на, оказва се, че не можем да пращаме обратно и беженците. Ама ние не ги искаме тези беженци, имаме си достатъчно проблеми. А, е, сами е, е, се борим с е, провала на иллюзията за мултикултурното общество. Не искаме да си осложняваме проблемите. Европа се превръща в евроарабски континент. А що се отнася до мигрантите от е, Турция, а, просто Турция трябва да бъде наказана за това, че позволява а, такава миграция към Европейския съюз. 95% от а, търсещите обежище всъщност употребяват със системата. Благодаря, господин Папа Николао. Има думата за минута и половина. Благодаря, господин председател. Бих искал да направя следното предложение. Като четем затрудненията, с които се сблъскват средиземноморските държави и на юг и на север, и като предположим, че повечето хора искат да дойдат в Европа за по-добро бъдеще, това е защо хората искат да дойдат в Европа. Те се опитват да стигнат до Лампедуза, някои от тях се опитват да стигнат до Турция, за да стигнат в крайна сметка до Гърция. Има съпоразумение с Турция. Има хора, които се опитват да стигнат до Малта, до Испания, до Португалия. Някои от тях ще подадат молба за обежище и към тях ще се прилагат разпоредбите на Дъблин 2. Ако имате човек търсещ обежище и има постановление на съда, на Националния съд, още преди делото да отиде до Европейския съд, ние трябва да сме последователни. Казва се, че има хора, които не заслужават да им се даде обежище, но така или иначе все едно трябва да има надлежни процедури. Те трябва да се изпълняват. И има хора, които идват от Турция и след това те биват върнати в Турция. Това отнема две или три или дори пет години преди процесът на връщане да бъде изпълнен. Ние осъзнаваме, че сме в една ситуация близка до кризисната. Има хора, които сега се връщат в Турция. Те са пристигнали в Гърция през 2006 и 2007 година. Трябва да осъзнаем каква е реалността. Благодаря. Сега госпожа Силви Гийом. Две минути и половина. Благодаря. Мисля, че е важно да припомним, че имаме ангажименти именно от октомври 2008 от пакта за емиграция и политическо увежде. Време е да вземем нови инициативи, за да създадем нов режим и да дадем по-голямо ниво на защита на европейско ниво. След е, обещанията, които бе дала комисията, вече две години се предлагат вече мерки, но те няма скоро време да видят бял свят. Решението на съда, според мен, е важен момент е, защото показва, че Гръция има нефункционираща система за политическо убежище. Страните, където има подобни проблеми, трябва да се търси възстановяване на тези системи. А и по-общо трябва да се решава въпроса за европейската система. Трябва да се действа. Е, решението, което твърди, че европейските системи са еквивалентни, е доста абсурдно. След е, това решение, вече в е, медиите се коментира, че държавите трябва да престанат да връщат бъженци, търсещи убежище и трябва да самите те да разглеждат съответните досиета. Решението трябва да служи за катализатор на процеса за хармонизация. Първо, трябва да има механизъм за прекратяване на а, връщанията и също така да има и елемент на солидарност. Също така трябва да има и ясно дефинирани условия. Този механизъм трябва да служи като подтик за създаването на други законодателни мерки в рамките на тази система. И в края на краищата трябва да има и ангажимент относно уязвимите лица, В момента вече светят много червени светлини, че системата не действа и че трябва да се създаде една обща система. Румино е ähm, Госпожа Надя Хирши има думата. Äh, wir sprechen heute über das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Госпожо комисар, днес като говорим за решението на Европейския съд за човешки права, трябва да кажем, че се засяга не само Белгия, всички европейски страни. Има и други страни, които са решили да не връщат бежанци, търсещи политическо обеще в Гърция. И ние или ще си изградим стени около Европа, което е един вариант, или аз като либерал имаме друг вариант, който може да се направи, а то е именно да продължим със съществуващата основа и да търсим хармонизирани правила. Тоест, всяко лице, търсещо политическо убежище, трябва да има възможност да се възползва от нормална правилна процедура. Тоест не е приемливо да няма солидарност. Не трябва само южните страни да понасят цялата тежест. Естествено, може да се каже, че южните страни са изненадани, виждаме какво се случва в Лампедуза, обаче не е така. Нещата непрекъснато се случват по този начин. Просто властите там не могат да се справят. Знаете, че в един момент имаше огромен поток е, към Германия поради събития в Косово и така нататък. Тоест, ако трябва да се поддържа правото за отпускане на политическо убежище, в бъдеще трябва да се действа в дух на солидарност. И Дъблин 2 не може да продължава да съществува в този си вид. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Кармен Ромеро Лопес, минута и половина. Благодаря, господин председател. Дами и господа, афганистанецът, за който става дума и който повдигна това дело в съда, той не е нито мигрант, нито жертва на трафик на хора, но също времено нямаше как да попадне под Женевската конвенция, защото не беше и жертва на преследване. Ако е поискало обежище, ще да получи допълнителна защита. Но ето какво е важно в решението на съда. въпросът е колко дълго се чака за тези решения. Може ли някой да получи компенсации заради забавения? Има хиляди дела срещу държави членки, е, които са заведени пред Европейския съд по правата на човека, поради изключително големи забавения при разглеждането на документите на търсещите обежище. Те бягат от войни, а се третират е, като по- нисши от престъпниците. По някой път чакат в центрове за задържане без каква, какъвто и да било процеси, без каквито и да било процедурни правила и права. В момента процедурите не са едни и същи в различните държави членки. Има твърде големи разлики. И липсва солидарност. Това е положението в момента. Смятам, че трябва да има компенсации и за моралните щети. Защо трябва да наказваме още повече онези, които и без това са преживели войни и конфликти? Крайно време е да се надхвърлят правилата на Дъблин. Благодаря. Госпожа Грисбек. Госпожо Гризбек, синята карта ли искахте да вдигнете или искате да се изкачате при спонтанните изказвания? Добре, в такъв случай следващия път вдигнете бяла карта. Или бял лист. А сега преминаваме към процедурата на спонтанните изказвания. Дам думата на господин Бозотил. Благодаря ви, господин председател. Решението на съда не е решение срещу Белгия или Гърция. Решението е срещу регламента Дъблин. Този регламент позволява на Белгия да прехвърля афгански граждани отново в Гърция. И това не е правилно. Не е правилно, че една крайгранична държава трябва да поема цялата тежест, цялата отговорност защото тези страни не са граничари на всички останали държави в Европейския съюз. За това от решението на съда става ясно, че когато една държава връща лице търсещо убежище в друга държава членка, която се намира под натиск, какъвто е случая с Гърция, това е нарушаване на човешките права Европейската конвенция за човешки права. Страни като Германия и Обединеното кралство вече осъзнаха това и прекратиха прехвърлянията и връщанията. Обаче необходимо е регламента Дъблин да бъде преразгледан колко се може по-бързо. Благодаря ви, господин Позутил. Господин Мавро Николас. Благодаря, господин председател. Причината, по която искам да се изкажа в този дебат, е, че никой не повдига въпроса с Кипър и проблема с иммиграцията при нас. Ние сме една малка страна, половин милион жители. И От 30 до 50 души минават границата от е, север при нас всеки ден. Нямаме центрове за предоставяне на подслон на търсещите политическо убежище. И Тези лица, ако решим, че искането им не е обосновано, биват връщани обратно през границата. И тази емиграция съществува, макар хората да я забравят. Благодаря, господин Мавро Николас. Сега госпожа Майснер. Благодаря, господин председател, госпожа комисар. Да, действително, не стени ще решат проблема. Някой спомена въпроса за стените и аз за това искам да се изкажа. Не стените представляват европейските ценности. Ние трябва да гарантираме основните права, трябва да гарантираме правата на човека и ако някой бяга от собствената си страна, ако някой се качва на лодка и рискува живота си само за да се добере до Европа, значи не можем да отхвърляме тези хора е, с лека ръка. Трябва да има сериозни процедури и не трябва да оставяме страните първоприемници без помощ. Не трябва да ги оставяме да се справят сами. Също Същевременно търсещите обежище не трябва да бъдат изхвърлени, да не, и да не говорим, че за в бъдеще ще ни трябват повече работещи в Европа. Така че е, всичко е въпрос на здрав разум. Господин Мелцер има думата. Благодаря, господин председател. Решението на Европейския съд по правата на човека заявява, че третирането на търсещите обежище е нехуманно, защото процедурата може да продължава и 5 години. Голяма част от документите обаче се, се фалшифицират, а системата за предоставяне на обежище е система, с която редовно се злоупотребява. Има много хора, които са економически мигранти, а се опитват да се обявят за тъсъщи обежище. Е, ние не можем да подслоним всички економически мигранти от целия свят. Те или иначе харчим милиарди за програми за развитие в развиващите се страни. Разбира се, че ще се опитаме е, да въведем възможно най-достойни процедури, това е ясно. Но същевременно а, нека да има предвид положението на истинските търсещи обежите. Господин Яколино. Благодаря ви. наблюдавам увеличаване на миграционните потоци. И сега трябва да придадем приоритетно значение на новия пакет за убежище, който се разглежда от съвета. Трябва да се предложи и стратегия за Италия. Това съдебно решение ни позволява да избегнем прехвърляне и връщания от вида на унези, които обсъждаме днес. Необходимо е да зачитаме основните права, но същевременно трябва много внимателно да извършваме проверка на лицата, търсещи убежище. Имаме нужда от една положителна система и ясна нормативна уредба. Обеден съм, че с вашия принос и с вашите предложения – в сравнително кратки срокове ще можем да гарантираме преразглеждане на пакета от съвета. Благодаря ви, господин Йоколино. Господин Меснер иска думата, доколкото виждам. Извинете. Госпожа Грисберг. Мерси, е, месье президент. Благодаря. Моя въпрос е съвсем кратък. Много компактен беше дебата. Е, всички изказваме крайни мнения, но имаме еднаква загриженост. Искам да попитам госпожа комисаря, как е, се отнася към така е, противоречивата идея да се издигне стена между Гърция и Турция. Говори се, че условията са изключително трудни, примерно за тези, които се намират в центрите, центровете за задържане. И дори, ако можем да си представим да се изгради една стена, макар че това е, е практически невъзможно, все пак ние трябва да търсим някакви начини за сътрудничество и виждаме какво се случва сега и в Лампедуза и трябва да има една структурирана реакция, една структурирана помощ за южните страни. Така че спешно вече е необходимо да се преразгледат разпоредбите от Дъблин, да се предоставят на по-хуманна процедура и да се търси е, да се предоставя политическо обеще само на автентично търсещите такова. Благодаря. С това приключва процедурата за привличане на вниманието на председателя. Давам думата на господин Силвестрис. Благодаря, господин председател. Ценностите, върху които е изграден Европейския съюз, са правата на човека, основните права. Това са все ценности, които не трябва да се поставят въпрос. Решението на съда по правата на човека много ясно а, показва, че трябва да се действа бързо и да се преразгледат нещата, да се дефинира и приложи единна стратегия, да има общи ангажименти трябва да изградим нови хармонизирани процедури по предоставяне на обежище. Същевременно трябва да има начини страните да се справят с спешни случаи, с масови е, преминавания на границата. Е, тези страни е, не трябва да бъдат изоставени, трябва да се споделят тъжеста. Има нужда да се предостави помощ на тези страни. Всяк, всеки, всяко тър, искане трябва да се разгледа внимателно и подробно. Благодаря, господин Силвестри. И се сега давам думата на комисаря Малмстрем. Uh, Благодаря, господин председател. Благодаря на всички изказали се. Мисля, че това съдебно решение е много интересно, но то не подкопава изцяло дъблинската система в сегашния вид. Като цяло тази система работи и независимо от съдебното решение, в нея има формулировки, които гласят, че държавите членки са длъжни да гарантират зачитането на човешки права. Обаче решението посочва някои важни проблеми и точно за това ние трябва да реформираме Дъблинската конвенция – и трябва да я подобрим. Точно за това комисията предложи подобрения и ние се радваме да научим от вас, че ви работите по този въпрос и че също смятате, че е необходимо да се въведе механизъм за спешно реагиране. Изцяло ви подкрепяме в това отношение. Трябва да ускорим нашата работа по създаване на обща система за убежище. Повечето от изказалите се тук одобриха това. И най-добрият начин за постигане на тази цел е да се продължи работата, да се публикува доклади и да се насърчи съвета да започне преговори. Има много сериозни различия между държавите членки и това не е устойчиво. Ние имаме общ съюз, общи ценности, общо прилагане на международни норми и конвенции и това не позволява различия, които съществуват днес. Важно е да защитаваме уязвимите. Имаме нужда от ефективни системи, така че хората не бъдат задържани с месеци, дори години. Това е болезнено за засегнато лице, но също така и струва много на обществото. Така че само подкрепям тази идея. Насърчавам вас и парламента да продължите да работите върху този въпрос. За Гърция. Комисията подпомага много Гърция. Гръцкото правителство работи според своя план за действие. Това е един амбициозен план, но от самото начало беше ясно, че проблемът не може да се реши за брани дни. Има много проблеми, които са от дълго време. Има много държави, които участват в дейността на Frontex и са предложили различен вид помощ, економическа помощ, техническа помощ, административна помощ и това показва, че има реална европейска солидарност. Трябва да помогнем на Гърция, защото Гърция се намира под огромен натиск и това е предизвикателство за цяла Европа. Разбира се, Гърция има основната отговорност. Много вече е направено, но предстои да се направи още повече призовавам да се потърсят решения, защото предстоят още по-важни реформи. Ние работим над създаването на специална служба по обеща във Валета. И разбира се, Турция трябва да бъде един конструктивен партньор. Ние вече от 8 години работим по споразумение за адмисия. Надявам се, че ще има съгласие държавите членки на заседанието на съвета след вещата седмица. През 2010 година имаше над 60 000 заявки за връщане в Гърция по дъблинската система. 77% от тях бяха прияти. Независимо от това, държавите членки извършиха само над, малко над 2000 от тези трансфери, което е малко повече от 14%. Така че благодаря ви за вашата подкрепа и за вашата подкрепа за пакета по убежището. Нека да продължим да работим заедно, Комисията, Европейския парламент и съвета, за да можем да изпълним нашата задача колкото се може по-бързо, така че в най-скоро бъдеще да имаме една общо европейска система за убежище. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Незабавни мерки на Европейския съюз за подпомагане на Италия и други държави членки, засегнати от извънредно големи миграционни потоци. Давам думата веднага отново на комисар Малстром. Господин председател, уважаеми депутати, много благодаря за този навременен дебат по едно положение, което заслужава цялото ни внимание. Комисията следи